Благодаря ви, колеги, за тази дискусия. Преминаваме сега към пета точка от дневния ни ред. Това е представение на комисията на предложение за директивата за връщането В две части ще разгледаме. Разгледане на проекто доклада. Около 15 минути са заделени за това и след това представене на окончателен вариант на целенасочено проучване от службата за парламентарни изследвания. Така че, колеги, които не остават за тази следваща точка, моля да напуснат залата тихо. Сега ще пристъпим към първата част от този въпрос и давам думата на докладчика Юдит Сержентини. Тя ще представи своя проекто доклад относно директивата за връщането. Джудита е заместник председател на комисията Либе. Да, мисля, че това е чудесно място да представя директивата а, за връщането. Благодаря ви много. Ще се опитам да бъда кратка, тъй като трябва да оставим време, за да изслушаме резултатите от оценката на въздействието, извършени от парламента. Ние поискахме такава, защото Европейската комисия не направи такова проучване. Ние проучихме анализ от Агенцията за основните права от Frontex, от органа за защита на данните. Освен това, имахме много заседания на докладчиците в Сянка, за да можем да натрупаме достатъчно познание по това досие и да можем отчетем нуждата от прозрачност, която е новата тенденция в парламента. Имаме също анекс с списък от институциите, с които сме разговаряли или от които сме получили информация. Аз обяснявам също защо съм направила този избор. Един от тези избори е да се измени този законодателен акт, докато някои искаха да се забрави за него и да се използва това, което държ... комисията предложи през 2017 година и държавите членки да пристъпят към изпълнението на сегашната директива за връщането преди да се иска промяна в законодателството. Аз съм съгласна с това. Много от проблемите, които се виждат от държавите членки, не са свързани с липсата на законодателство, а по-скоро с неприлагането му. Комисията направи предложение, съветът продължава да оказва натиск. Ние трябва да сме на висотата на това предизвикателство и да използваме възможността да изготвим една директива за връщането, която да е работеща, която е в рамките на международното право и която може да действа ефикасно, без да правят фалшиви обещания. В обяснителната бележка има повече информация по приоритетите, които съм подбрала. Първо, да има доброволно тръгване и доброволно връщане. Разбира се, има и опция за принудително връщане, тъй като не може ефикасно да действа доброволното отпътуване или връщане, ако хората не знаят какъв е окончателният резултат, а именно принудителното връщане. Предложението на Европейската комисия фокусира всичко върху принудителното връщане, задържане на хората и от там връщане. Т.е. няма място за доброволно отпътуване или доброволно връщане. Големият проблем с отпътуването не е, е всъщност в нашите ръце, но е в ръцете на третата държава, която е готова да приеме обратно своите граждани. И аз не считам, че ще направим това, ако се фокусираме само върху принудителното връщане. В Абиджан имаше преговори между Европейския съюз и Африканския съюз. Ние виждаме, че африканските държави имат желание да участват, но когато връщането е доброволно. Така че ако искаме да сме ефикасни от наша страна, трябва да се спазва доброволния принцип. На второ място се опитах да подобри устойчивостта и ефикасността на процедурата по връщането. Какво се предлага на лицето, което се връща? Какво ще му се предложи, когато се върне обратно от дома? Ще се реинтегрира ли в обществото? и няма да се опитва да се върне с първо, първия кораб обратно. Например, ако те трябва да се върнат дълга, само ако могат да работят в Европа, естествено, че ще бързат да се върнат отново тук. Също трябва да има механизми за защита в процедурата за връщане. Когато кандидатствате за обежище, може това да е за втори път, но когато процедурата все още е в ход, не можем да искаме от вас да започнете да работите по връщането си, така както предлага Европейската комисия, да се обърнете към посолството си и да поискате документи. Ако все още не сме убедени, че няма да получите обежище защото така ние ще изложим хората на сериозен риск, не само търсещите обежаще, но и семействата им в собствената им страна. Може би някой не е знаел, че това лице е напуснало или пък са знали, че е тръгнало на някъде, но не знае точно къде е стигнало. Имаше въпроса например, в Истанбул с журналиста от Саудитска Аравия, който не си тръгна жив от собственото си посолство. Освен това, ние поставяме на първо място интереса на детето, като спазваме всички международни норми, също задържането трябва да се счита за необичайна процедура, когато става дума за семейства с деца. Задържането трябва да бъде отхвърлено като опция. Освен това, трябва да се спазва принципа за необходимост и пропорционалност. Аз направих някои драстични промени. Примахнах процедурата по границата, тъй като няма яснота по тази процедура при искането на обежище. Затова не можем да включим такава процедура е, и при връщането, защото нямаме представа как ще изглежда. Промених също искането за сътрудничество по процедурата, за да се изясни какво може да очаква дадено лице при връщането, какви са правата и задълженията на тези лица но примахнах ненужните изисквания за сътрудничество. Всичко това доведе до 120, ако не греша, изменения. Да, толкова са. 120 изменения. Надявам се, че бях изчерпателна и очаквам предложение от останалите. Вашите предложения за изменения са 7 февруари и се надявам, че ще можем да използваме оценката на въздействието, която ще ви бъде представена днес. Благодаря ви. Сега докладчиците в сянка. Яна Мария за НП. Благодаря, господин председател. Като докладчик е, от НП приветствам преработения вариант, приветствам и оценката на въздействието. Очевидно, ние трябва да гарантираме по-ефективна политика за връщане на граждане на трети страни, които нямат нужда от международна закрила и следователно нямат право да останат в Европейския съюз. Преработения вариант е добро начало с положителни промени, включване на разпоредби за засилване на сътрудничество с страните по происход и задължението държавите членки да разработят програми за връщане с трети страни. Съгласна съм с докладчика, че доброволното връщане трябва да бъде основната цел и трябва да се насърчава. Разбира се, е, най-добро, е- най-доброто е да имаме дългосрочно решение – но не можем да изключваме принудителни връщания. Трябва да сме реалисти, ще има такива и се радвам, че ти каза това в своето изказване. Дори за тях имаме нужда от сътрудничество с страните по происход. Имаме нужда от повече сътрудничество между държавите членки, например оперативната съвместимост на базите данни и трябва да можем да проследяваме решенията и завръщане и дали са, правил, дали са изпълнени. Като група ще засилим този аспект. Ще се погрежим и разпоредбата за по-ефективно връщане да няма отрицателно въздействие върху уязвимите групи, например ясна гледна точка към половете с акцент върху жените, които са жертва на трафик. Що се отнася до децата, се радвам, че докладчикът предприема подход за засилване на защитата на децата. Ще предложим да се забрани задържането на деца и ще се отчетат интер... ще се учете върховния интерес на детето като водещ критерий. Сега няколко ключови разпоредби, като член 6 опасност от избяг. Опасност от укриване. Дългият списък не ни дава унази яснота, от която имаме нужда. Има няколко критерии, които не са ясни. Липса на финансови ресурси, незаконно влизане. Това не са а, обективни критерии. Заедно с това ние не сме съгласни с докладчика целият член да се премахне. Всяк всяко установяване на риска от укриване трябва да почива на индивидуална оценка. За какво става дума, господин председател? Става дума за запазване на свободата на движение в Европа. Знаем, че ако не предприемем нищо по, е, във връзка с е, опасността от укриване, държавите членки ще затворят границите. Не искаме това. Трябва да сме реалисти. Що се отнася до децата, те трябва да бъдат изключени от тази процедура и националните системи за закрила да ги поемат. По член 18 задържането, това трябва да е последне е, трябва да е крайна мярка. Семейства с деца трябва да бъдат е, в альтернативни места за настаняване. Член 9 за доброволното връщане. Е, то, то, разпоредбата дори и гражданин от трета страна е задържано по член 13 не, не, тя не трябва да се отнася до деца. Трябва да засилим и правото на информация за граждани от а, трети страни, заедно с насърчаване на доброволното връщане. Има последици, ако, ако не се спазва задължението за сътрудничество. Гражданите от трети страни трябва да са наясно с а, своите права. Що се отнася до децата, информацията, която се дава на деца, трябва да е на език, който децата разбират. И последиците от несътрудничество не би трябвало да имат отражение върху децата. Благодаря на докладчика, докладчите в Сянка. Проведахме срещи с тях, с много организации, агенции на ОНЕ. Те бяха много полезни. И се надявам, колеги, че ще успеем да намерим компромис по някои от ключовите въпроси и ще успеем да постигнем резултат до края на мандата. Благодаря. Благодаря на Мария. Благодаря, Клод. Силви Геом, нашия докладчик в Сянка, не е тук и ме помоли да прочета на английски нещо от нейно име. Уважаеми колеги, госпожа Гиом се извинява. Тя не може да дойде поради предварително поети ангажименти в избирателния район. Като докладчик в Сянка по директивата за връщане, тя иска да благодари на докладчика. Госпожа Гийом е допълнила много елементи. Госпожа Гийом ще внесе изменения по въпроса особено за реинтеграция, сътрудничество с трети страни и граничната процедура. Тя подкрепя идеята за по-ефективна процедура за връщане, но спазването на основните права е приоритет, който не бива да се пренебрегва най-сетне. Задържането трябва да бъде крайна мярка и трябва да е забранено за децата. Това е госпожа Гийом очаква да продължи работата с е, екип група преговарящи. Благодаря. Софинтвелт е следващия докладчик в Сянка. Благодаря. Ще бъда много кратка, господин председател. Приветстваме предложенията а, и насоката на докладчика, но искам да кажа няколко думи за контекста, в който се обсъжда предложението. Целият пакет за убежище е блокиран в съвета от две години. Много от въпросите, които искат да се решат с това предложение, е, са в пакета за обежище като вторичното движение. Условията за прием също са включени там и това е основанието за предлагане на директива за условията за прием. И накрая комисията неохотно представи това предложение за преработка. Все едно, че искат да кажат, е, ние не вярваме в това, но само но държавите членки настояват. Всъщност от комисията се очаква да е независима. Хубаво е някой да им напомни. Ние ще работим много сериозно по това досие. Подкрепяме насоката на докладчика, ще направим предложения, но не можем да отделим това досие от онези досиета на масата. Аз отказвам да работя само по външното измерение на политиката за убежище и миграция, а вътрешното измерение е блокирано поради е, отсъствие на отговорност е, у държавните и правителствени ръководители. Благодаря, ако комисията иска да вземе думата накрая. Е, с готовност ще им дадем думата. Барбара Спинели. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за чудесната работа и по-конкретно за многобройните и детайлни консултации, проведено предварително с НПО и други организации. Като докладчик в Сянка аз ще подкрепя повечето от измененията, предложени от докладчика. Най-напред премахването на критериите за определяне на рисковете от укриване. Това са критерии, заради които държавите членки предпочитат насилственото връщане. Ще насоча изменението си към укрепване на основните е, права на лицата, засегнати от решенията за връщане. Ще ги обобщя. Премахване на задължението за сътрудничество е, от гражданите на трети страни, тъй като има опасност е, те да бъдат изключени от програмите за реинтеграция. Намаляване на намаляване на броя на случаите на принудително връщане на случаите на задържане и отхвърляне на места за задържане от затворен тип, т.е. затвори. Безусловен достъп до училище, здравни грижи и защита за малолетните. Възможност гражданите на трети страни да бъдат изслушани преди да бъде взето решение за връщането им създаване на независими органи, в които влизат служители, които са обучени по основни права. Тяхната задача ще бъде да следят не само за принудителните връщания, но всички процедури за връщания и също така да не се прави а, обиск без предварителна информация в помещенията, в които се намират гражданите на трети страни в случаи на съмнение. Тези случаи трябва да бъдат отнесени към Европейския парламент и националните парламенти. Премахване на член 21 който дава възможност на държавите членки да получат изключение от разпоредбите при извънредни ситуации които биха могли да доведат до съкръщаване на сроковете за връщане, да се отделят от мигрантите от обикновените задържани. Надявам се, че това че тези предложения ще получат необходимата подкрепа за да се отхвърли, за да може директивата да съответства на нормите на Европейския съюз за обежище и мигранти. Благодаря, Барбара. Аз мисля, че изчерпахме списъка с докладчите в сянка. Преди да дам думата на Юдит, ще дам думата на Европейската комисия. Добро утро на всички! Благодаря за тази възможност да представя накратко философията на предложението на Европейската комисия. Това предложение е за преразглеждане на директивата за връщане от страна на комисията изхожда от констатацията, че държавите членки са изправени пред множество пречки пред изпълнението на политика за ефективно връщане и е необходимо тези пречки да бъдат преодолени. Всичко това, разбира се, трябва да е при пълно спазване на основните принципи, правата на човека и принципа за недопускане на отблъскване. Разбирам, че проекта за доклада не е в не се вмества в същата логика, както предложението на комисията и се надявам, че е, по време на разискванията и дискусиите ще успеем да преодолеем някои недоразумения, евентуални недоразумения. Само един пример ще ви дам по отношение на приоритета, който се отдава на доброволното връщане. Това е, разбира се, желанието на комисията. Това е предпочитана, предпочитаната мярка. И както подчерта докладчика, е очевидно, че доброволното връщане ще бъде избрано само ако има перспектива от реално принудително връщане. Предложението на комисията не означава, че лицата, които са задържани, нямат достъп до доброволно връщане. Всеки, на всеки етап от процедурата може да избере доброволно връщане. Това е предпочитаното от нас решение. Мисля, че на този етап ще спра до тук. Исках да спомена само това. Искам да ви благодаря още един път. Благодаря. Председателството иска ли да каже нещо? Джудит, искате ли да вземете думата? Ние като парламент искаме да е, се договорим с комисията и съвета и когато комисията не, представя, не представи оценка на въздействието, но посредата на процеса ни обяснява как не сме доразбрали това, което сме представили, малко ми е неприятно. След като парламентът е, е, след като парламента изясни своя мандат, е ред на комисията и парламента. След, след това ще работим по компромисни изменения, след това ще гласуваме и след това е време да разговаряме с комисията и съвета, дали а, виждаме нещата по различен начин и след това ще работим по ясен текст. До тогава не бих искала да има влияние върху а, нашата процедура. Сега аз няма да кажа нищо повече. Джудит, сега преминаваме към втората част. Искаш ли да направиш е, други коментари по текста? Преминаваме към следващата част. Представяне на проекта за окончателен вариант на проучването по, възде... по оценката на въздействието, проведено от университета в Льовен. Това е правната част – от консултантската фирма Milio Limited. Има економическа част и, всич, и всичко е координирано от звеното за оценка на въздействието от службата за парламентарни проучвания. Веднага ще дам думата на тримата оратори, които да представят това проучване. Това, за това сме отделили 15 минути и след и сега ще започнем с Катрин Айза от службата за парламентарни проучвания. Заповядайте, доктор Айза, заповядайте. Комисията Либе помоли службата за парламентарни изследвания да извърши оценка на въздействието върху предложението на Европейската комисия за преразглеждане на директивата за връщането, тъй като това предложение не беше предложено с оценка на въздействието от страна на комисията. Имаше някои правни аспекти, на които трябваше да се обърне внимание. Ние наехме професор от Словенския университет за тези въпроси и по економическите въпроси наехме експерта от Милио. В съответствие с наръчника на Европейския парламент за оценка на въздействието, комисията изготви условията за извършване на тази външна оценка на въздействието. Това е целенасочено на оценка на въздействието, така както беше поискано от комисията. Най-важните разпоредби на предложението на комисията бяха анализирани, сравняни беха с сегашното положение. Не бяха разглеждани альтернативни опции, тъй като не разполагахме с достатъчно време. Става дума за срок около два месеца. Това е целенасочено проучване а, има пет основни констатации. Първо, няма явни доказателства в подкрепа на твърдението на комисията, а, че нейното предложение ще доведе до по-ефикасно връщане на незаконно пребиваващите мигранти. Второ, предложението спазва като цяло принципът на субсидиарност, но някои от разпоредбите създават безпокойство относно спазването на принципа за пропорционалност. Трето, предложението на комисията ще има въздействие върху няколко социални аспекти, аспекти с правата на човека на незаконните мигранти, включително нарушаване на основните им права. На четвърто място, предложението ще доведе до значителни разходи за държавите членки, както и за Европейския съюз. На пето място, и това е последната констатация, предложението на комисията поставя въпроси, свързани с последователността и съгласуваността с други законодателни актове на Съюза, които се разглеждат от вашата комисия. Сега ще дам думата на професор Муи, след това на доктор Фернандес и ще сме готови след това да отговорим на ваши въпроси. Um, um, Благодаря. Благодаря за тази възможност да представим правните аспекти на това проучване. Първо за методологията, която използвахме. Това е целенасочена оценка на въздействието. Както беше казано, т.е. не сме се ограничили до малко на брой неща. Им използвали сме юридически източници и вместо методи ние винаги сме дефинирали какви са наличните показатели, правната рамка, която е в действие, също спазването на субсидиарността, на пропорционалността, основните човешките права. Дали това предложение ще отговори на предизвикателствата и ще постигне целта за по-ефикасна политика на връщането? По този въпрос понятието ефикасност е доста деликатно от гледна точка на юристите методологичния избор, който направихме, е да видим как, дали комисията е последователна по отношение на ефикасността на политиката за връщане. Има и други подходи, освен тази на комисията. Освен това, комисията твърди, че ще се подобри случаите на връщане. Можем да кажем нещо в общ план, че има промяна в тона, има ограничение към възможността за доброволно отпътуване и това е пряко свързано с избора на критерии, например риска от укриване, което като последица има задържане и това трябва да е на основание риск за обществената безопасност. Второто предложение е дали предложението на комисията спазва субсидиарността и пропорционалността. Спазва се принципа на субсидиарност и като цяло е и принципа на пропорционалност, но ние констатирахме някои разпоредби, които будят тревога относно спазването на принципа на пропорционалност. Например, недопускането на доброволно пътуване в определени случаи, също някои от сроковете за обжалване. Не винаги разполагаме обаче създание, за да направим ясна оценка за въздействието върху пропорционността. Третият ви въпрос към нас беше какъв ще бъде ефекта в социално изражение и по отношение на правата на човека. Ние разгледахме спазването на основните права. Ние считаме, че някои от тези права могат да бъдат засегнати от някои от разпоредбите в сегашната им формулировка. Може да се увеличи риска от произволни задържания – освен това, те имат дълг за сътрудничество, което също е нарушение на правото на обежище, както и изискването а, за контакта с а, трети страни, когато има а, също риск а, от преследване на съответното лице. Има риск също от пълна забрана на доброволното връщане в определени случаи. Може да има пречки или въздействие относно достъпа до ефикасна правна защита предвид на късите срокове за достъп. Освен това ще се засегне принципа за нон-реформо. Също процедурата по границите зависи в голяма степен от това какво ще бъде договорено в рамките на регламента за процедурата за обежище. Вие също не помолихте да видим а, какви ще бъдат а, въздействията върху други предложения за законодателни актове. Ще има такова въздействие. И тук мога да кажа две неща. Ние забелязахме, че доста от разпоредбите на това предложение предлагат е, не само минимално, но и максимално равнище на защита на основните а, е, права. Това е нещо, върху което законодателните органи трябва да помислят добре. На второ място има ограничения относно процедурните гаранции, които а, са на лице като гаранция срещу решение за връщане, когато е отхвърлена молба за обежище, макар и да имат също законно основание да искат да се приложи принципа за нон-рефулмо. Доктор Фернандес сега има думата. Аз ще се спра накратко на економическото въздействие на преразгледаната директива. Оценката беше базирана на проучвания на базата на писмени документи, също различни проучвания, които са извършени, извършени в тази област от Службата за парламентарни изследвания. Също имаше проучвания от четири държави членки, тъй като те имат различен опит в прилагането на директивата в сегашния вид Германия, Белгия, Чешката република и Италия. Ние използвахме някои допълнителни ресурси, базата данни по обежището, както и тази на Frontex. Извършвайки тази оценка, ние правим разграничение между преки разходи. Това са разходите, свързани с промяната на сегашната система. И втората категория разходи какви са резултатите върху економиката, използването на, също ползването на пенсиите, разходите за доброволно или принудително връщане и други. Що се отнася до преките разходи, ние установяваме, че ще се изискват допълнителни ресурси от страна на държавите членки от Европейския съюз. Членове 9, 14 и 22 на ниво държави членки виждаме различни изисквания за допълнителни служители, които да обработват молбите за връщане, които да обработват случаи на връщане разходи, свързани с подобряване на оперативната съвместимост на IT-системите, както и за създаването на звена по връщането, както и разходи, свързани с увеличаването на местата за задържане и специализирано обучение на служителите с особен акцент върху непредължаваните малолетни и непълнолетни лица и други уязвими лица. В Италия, например, разходите по задържането 13 милиона са заделени за нови центрове задържани в е, Белгия се модернизират някои от наличните е, центрове за приемане. На ниво Европейския съюз има три вида разходи. Първо, за мониторинг и координация. Второ, за разширяване ролята на ЕАЗО в съответствие с членове 18 и нашето тълкуване на член 22. Също и допълнителни средства по член 9 за доброволните връщания. Тук виждате обобщение на нашите консултации, констатации относно економическия ефект. Виждате различните видове от въздействие. Повече задържане, повече задължително връщане, по-малко доброволно връщане, ниско ам, ниво на обжалванията и намаляване на броя на обжалването. Знаем, че принудителното връщане струва по-скъпо, отколкото доброволното в повечето държави членки. Освен това са необходими и повече ресур... човешки ресурси за обработката. Тоест има опасност от по-високи степен на задържания. Има Две допълнителни ползи. Броят на нередовните мигранти, които напускат Европейския съюз и сенчестата економика, връзката между незаконни мигранти в сенчестата економика и случаите на задържани, водещи до принудително връщане, бяха разгледани тези връзки. Повече информация за разходите за задържането. Тук виждате какви ще бъдат те при сегашното предложение. Виждате също и какви са разходите в момента. Ние разгледахме четирите държави. Виждаме най-горе Белгия 60 милиона увеличаваме, очакваме увеличение до 140 Чешката република, от другата страна спектъра 200 до, от 220 хиляди до значително по-висока сума. Благодаря ви за вниманието. Благодаря доктор Фернандес, благодаря на всички колеги за това проучване. Сега давам думата отново на докладчика, ако желая да коментира. Не зная дали има хора, които имат въпроси. Аз съм стигнала до средата на този доклад. За мен е мъчително да наблюдавам какви са разходите. Аз ви благодаря за положения труд за представянето на тази информация. Аз читам, че доброволното връщане е по-добрият подход. Освен това, разходите са по-низки в сравнение с принудителното връщане. Това са моите бележки на този етап. Благодаря ти, Джудит. Барбара. Аз бих искала да изразя своята благодарност за чудесната оценка на въздействието. Има един въпрос, който пропуснах в предишното си изказване и то е свързано с двете нива на решение, за които говорихте в изложението двете нива на юрисдикция, възмож... възможността за обжалване на решение за връщане. Бих искала да ми кажете дали е възможно да се дали има представа и картина на нивата в държавите членки. Във Франция има само едно ниво, в моята страна бяха премахнати двете нива. Каква е ситуацията в другите страни членки? Притеснението ми е, че създаването на директива за ефективно връщане означава бързо връщане. Ефективно, според мен, се възприема като синоним на бързо. Аз не смятам, че двете думи са синоними. Благодаря. Има ли други въпроси? Няма. Някой иска ли да а, коментира този въпрос? Госпожа Мюр, да, благодаря за въпроса. Искам да кажа много ясно, че по закона за основни права е достатъчно да има едно ниво на юрисдикция. Така че едното ниво е съответства на европейското право, но има държави членки, в които има повече нива. Ние провеждахме интервюта с държави членки, които говориха при условие на анонимност. Те е, изразиха притеснение, че невъзможността за повече от едно ниво би създало е, конституционни проблеми. Нямам изчерпателен списък е, на нивата юрисдикция в държавите членки, които да бъдат засегнати от директивата, но мога да ви уверя, че законите за основни права не изискват повече от едно ниво. И имаше е, е, притеснения за това, че ще възникнат конституционни промени, ако не им се разреши да има повече от едно ниво. Моето заключение е, че вие сте доволни от е, оценката на въздействието. Насърчавам колегите да използват тази информация, за да се постигне добър резултат. So, so always start, always start a sentence like that and realize. Често започвам изречения като това и съм наясно, че не знам как да го довърша. Така, използвайте тази чудесна информация. Благодаря на колегите и успех във връзка с този, с това досие. И както казахте, ще очакваме информация от комисията и съвета. Благодаря и на комисията за изказването. Добре, колеги. Преминаваме към Общностния кодекс за визи. Хуан Фернандос е тук. Последната ти странна среща се проведе тази сутрин. Очакваме да чуем какво се е случило. Общностния визов кодекс и последни информация за трилога Хуан Фернандос. Ще обобщя накратко до къде сме стигнали. След повече от 4 е, години се водят преговори по... Постигнахме днес политическо споразумение по визовия кодекс като регламент Европейския визов кодекс. Благодаря на докладчиците в Сянка за сътрудничество по време на този дълъг период. Постигнахме удовлетворителен резултат. Благодаря и на унези, които участваха на техническите заседания, членовете на секретарията и асистентите. За първият трилог беше в, на... в края на австрийското председателство на 13 декември Проведахме няколко заседания на 9 и 22 януари. След това имаше технически заседания и успяхме да обобщим трудностите, на които се натъкват преговорите. Положихме огромни усилия за разработване на цялостен пакет и компромис между институции, между съвета и парламента, в това число въпроса за задължителното представителство с защитна клауза за по-добро засилено сътрудничество Член 16 за, визовите, за визата и таксите за обслужване, като се зачитат основните въпроси, на които парламент държи. Ние договорихме своята преговорна позиция. Срока за внасене на изменения е приложихме Предложихме 9 месеца и дерогация от 15 дни в определени случаи, е, множествени виза член 24 и каскадна система, е, многократни визи с по-дълъг е, срок. Идеята за централните власти също беше обсъдена по искане на Европейския парламент. Преодоляхме някои притеснения. Беше въведена защитна клауза в член 8 и след това връзка с реадмисията. Тук постигнахме труден компромис с помощта на една формулировка, предложена от Европейската комисия. Въвеждат се положителни стимули за онези страни, които проявяват воля да сътрудничат с политиката за реадмисия на Европа. Е, след това медицинската застраховка за пътуване, член 15. Много труден въпрос. До сега няма данни, че визите за краткосрочно пътуване е, биха наложили тежест върху системите за социално осигуряване на държавите членки, но в крайна сметка ще се въведат медицински застраховки за пътуване с клауза за преразглеждане с кратки срокове. Държавите членки ще поискат от комисията емпирични данни за, а, за тежестта за устойчивостта на системите за здравно и социално осигуряване. И възоснова на тези емпирични данни комисията ще направи подробен анализ на перспективата за запазване или промяна или премахване на изискването за медицинска застраховка. Проведахме дискусия по визата на външните граници по специална схема. Идеята беше отхвърлена от съвета и в името на компромиса преговорният екип на парламента реши да приеме премахването на тази конкретна схема визи на външните граници на Европейския съюз. И най-сетне бих искал да благодаря на всички, които участваха по време на тези 4 години. Аз мисля, че ние изпълнихме своя дълг като са законодатели и предложихме своето, своето решение. Разбира се, в крайна сметка балансът, равносметката не е 100% удовлетворителна за всички нас, но мога да кажа, че е постигнато споразумение и с оглед на обстоятелствата ви призовавам да подкрепите постигнатите компромиси. Е, за да може да се преразгледа, е, да се приеме преработеният вариант на общностния визов е, кодекс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на първо място на докладчика, който много ангажирано и последователно работеше както с екипа си, така и с секретарята. Благодаря и на докладчиците в Сянка, които от своя страна със своите екипи заседаваха и преговаряха вчера цели 7 часа. Представете си какво постижение е това. Можем да се поздравим всички с успешното завършване на тристранните преговори. За нас като представители на НП е важно упростяване режими за туристи, бизнесмени, спортисти, деца, учени бяха прокарани. За мен е много важно че има връзка с а, реадмисията и сътрудничеството с трети държави по реадмисиите. Важно е, че няма да има визи на външна граница, че задължението за медицинска застраховка остава и, както каза докладчикът, комисията ще извърши съвместна оценка с държавите членки. но за сега остава медицинската застраховка. Всичко това е нещо, към което ние се стремихме. Дълги години преговаряхме по това досие. Благодаря на всички. Мисля, че това е хубав ден за Европейския парламент и за нашата комисия. Благодаря. Благодаря на Хуан Фернандо за свършната работа. Очакваме документа да бъде внесен и разгледан в пленарната зала. Чудесно свършена работа. Благодаря. Е, малко хубави новини. Можем да преминем към шеста точка. Процедура съгласие процедура за решение на, съ... за решение на съвета за оправомощаване на държавите членки да стана страна в интерес на Европейски съюз по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви. Става дума за подписване на конвенции, които са в изключителните правомощия на Съюза. Конвенцията е отворена за подписване от юли. Целта е да се осигури безопасна и сигурна среда по време на футболни срещи и други спортни прояви. Наш докладчик е Силви Иван Кафман. Силви, ще вземете ли думата, за да представите процедурата подаване на съгласие? Благодаря, господин председател. Благодаря, Клод. За какво става въпрос? Става въпрос за Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви. Конвенцията на Конвенцията е отворена за ратифициране през юли 2016 година. Тя представлява единствения задължителен, обвързващ международен инструмент за осъществяване на сътрудничество между всички засегнати страни, участващи по един или друг начин в спортни прояви и фут, футболни срещи. Разбира се, че държавите членки всяка за себе си се при... може да бъде страна по конвенцията. Но и Европейския съюз може да бъде страна по някой от разпоредбите на конвенцията, например алиней 2 до 4 на 11 член Става въпрос за информационните пунктове, свързани с футбола на ниво Европейски съюз. Имаме решение от 2002 година с номер 348, решение на съвета. Хората, които посещават футболни матчове и други е, спортни прояви, трябва да се намират в, така да се каже, приветлив климат. За това е, трябва да подкрепим целта на конвенцията да създаде така, такъв климат, особено за сигурност, за закрила и услуги. Трябва да се гарантира според конвенцията, че зрителите на футболни матчове ще бъдат предпазени от наранявания и други здравословни рискове по време на пътуването и престоя си във връзка с събитието. В случай, че се стигне до насилие, са предвидени санкции. Що се отнася до обслужването, разпоредбите сочат, че пътуването, отиването в стадиона, излизането от стадиона, обратния път е приятен за зрителите, като се предоставят, разбира се, и съответните условия за инвалиди, малки деца, възрастни хора, за да може всеки да се възползва от правото си да се наслади на събитието. Ще има експертен комитет, който ще наблюдава прилагането на конвенцията. Радвам се, че тук ще бъдат представени не само FIFA, UEFA и органи за сигурност, а и други организации, като Football Supporters Europe и други подкрепям мерките, предвидени в текста на конвенцията, с цел осъществяване на целите й но тук искам да подчертая няколко момента. Подкрепям това, че страните по, договора се задължават да предотвратяват всякакви прояви на дискриминация, хомофобия, трансхоб, трансхобия и така нататък. Това е много важно. Важно е, че се предвиждат санкции и е много важно, че държавите членки посвещават достатъчно внимание на толерантността, взаимното уважение и честната игра особено по време на спортни събития. Ще се радвам, ако ние като парламент в своето мнозинство подкрепим а, решението, предложението за ратифициране на тази важна конвенция от страна на държавите членки, което надявам се и скоро ще стане. Благодаря. Благодаря на Силви Ивон за това обяснение. Когато говорим за футболни процедури, помня, когато получихме първа, когато успяхме да приемем първата декларация за борба срещу расизма в футбол, и вие бяхте заместник председател. Помня сесията на парламента, когато я приехме. Това беше изключително важно за нас. Първата декларация, приета от парламента и в по това време беше трудно да се съберат подписи. Колеги, някой от докладчите в сянка иска ли да вземе думата? господин Шогор. Извинявайте, че така взех думата. Ма днес е вторник а, след обяд. Да, напълно разбираемо, когато гледаме британския футбол. Аз не съм... Аз подкрепям Шотландия, което е още по-лошо. Не трябваше да захващам тази тема. Напълно съм съгласен с това, че трябва да се модернизират правилата на съвета на Европа. Акцента само върху мерките за сигурност вече не е достатъчно, за да се осигури най-добрата атмосфера за всички, които присъстват на спортни събития. Важно да се осигури сигурност и безопасност, но също така е да има една дружелюбна среда. Особено като баща с син за Палянко, съм наясно с това, че проявите на расизъм все още съществуват. Отправят се обидни квалификации към представители на румънското младсинство и тези те случаи бяха отнесени към съвета на Европа. Това е неприемливо поведение, което срещаме не само на футболните стадиони. Виждали сме го и на баскетболни матчове. Били са отправени обиди срещу представители на унгарското младсинство. Това е реч на омразата, която не винаги се превръща в физическо действие, но то има въздействие. Затова принципите като толерантност, ферплей, борба срещу агресивно и расистско поведение трябва да получат е, противодействие. Ние приветстваме новата конвекция, конвенция на съвета на Европа и призоваваме всички държави членки да я ратифицират и подпишат колкото може по-бързо. Благодаря, господин Шогор. Това беше много интересно. Господин Юрек, е, вие сте докладчик в сянка. Искате ли да вземете думата? Не. Ами това е. А... Европейската комисия, ако обичате. Господин Гютакос. Благодаря, господин председател. Европейската комисия приветства положителната проектопрепоръка на докладчика. Миналата седмица имахме възможност да благодарим на Комисията по култура за положителния подход – на 22 януари. И сега, след внасянето на препоръката, очакваме съгласието на парламента, за да може съветът да приеме официално решението и процеса на ратификация да започне или да бъде възобновен. Е, това е изключително важно, защото, както беше посочено в е, дискусиите, трябва да побързаме, за да изясним правната ситуация в държавите членки, които искат да участват в Конвенцията на Съвета на Европа. Благодаря на комисията. Сега няколко думи от съвета. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. От името на председателството можем да кажем, че приветстваме тази дискусия и положителния проект от доклад. Приветстваме и обясненията на докладчика. Ние обсъдихме въпроса през юни в работната група. Приехме едно изменение. Възоснова на становището на правната служба представихме въпроса на Корепер в началото на октомври. И на тази основа а, настои, искаме съгласие да а, се приеме веднага след като се даде съгласието. Благодаря ви за дискусията. И мога само да кажа, че съветът ще започне работа максимално бързо след като бъде предоставено съгласието. И накрая заключителни думи от докладчика Силви. Благодаря, Клод. Благодаря ти и за това, че проявя, че си припомни толкова важна ситуация от нашата работа преди години. Действително, всеки път, когато стане въпрос за европейско футболно първенство или свободно първенство, като и като се сетя за кампанията срещу насилието по стадионите, където виждаме спортни звезди да се явяват лично а, по телевизията и да призовават против насилието, много се радвам, че ние сме дали идеята за такава кампания защото така сме спокойни, че расизма, сексизма, хомофобията ще бъдат предотвратявани, защото те си остават огромен проблем. Така че наистина трябва да подкрепим с нашия глас присъединяването на страните членки към конвенцията, защото има много какво да се прави в тази област. Нека да кажа и няколко неща за сроковете на 19 февруари ще е гласуването тук в нашата комисия, а в пленарна зала ще бъде през март. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 6 февруари. Благодаря ви. Благодаря за положителното изложение. Преминаваме към точка 7. Това е досиета за предложението за правила, улесняващи използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването и разследването или наказателно преследване на е, престъпления. Е, досието влиза в е, крайния етап. Бяха проведени трилози, технически срещи, след като беше обявен мандати по време на декемврийския пленум и докладчик е господин Радев. Виждам, че той е тук. Господин Радев, бихте ли ни представили докъде са стигнали междуинституционалните преговори по досието? Заповядайте. Господин председател, скъпи колеги, ще бъда съвсем кратък. Работата по това досие е изключително интензивна. От средата на декември до сега сме провели два политически триалога и пет технически срещи. Въпреки, че сме постигнали значителен напредък по голяма част от текста, основните различия остават. Европейският парламент излезе с няколко предложения за намиране на компромис по тези отворени въпроси, които бяха отхвърлени от държавите членки. Остава ни само един политически триалог и реално нямаме време, ако искаме досието да бъде прието до края на този мандат и направим Европейския съюз по-сигурен чрез засилен обмен на информация, както сме настоявали многократно в този парламент. Нека бъда ясен, ако не бъде намерен компромис между позицията на Европейския парламент и позицията на Съвета, Споразумение няма да има и вината ще бъде единствено на държавите членки. Те не могат да очакват, че сегашното ниво на обмен на информация ще остане същото, при положение, че то явно не е достатъчно добро и трябва да бъде засилено с оглед на множеството терористични актове и обвързаността на сериозната престъпност с терористични групи. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Радев. Понякога ми се иска докладите да са по-дълги, не винаги. Ние е, бяхме определили гласуването да започне в 4.30. Понякога ми се иска да има повече гласуване, за да ви привлека. Понякога ми се иска да ви се извиня. Първоначално смятахме да имаме повече доклади за гласуване, за да нямате чувство, че сте си загубили времето. А, отложихме едно гласуване за понеделник. Извинявайте, че ви докарах тук. Само за едно гласуване. Благодаря ви за присъствието. След колко време можем да започнем да гласуваме? Сега от уважение към колегите, които ще дойдат да гласуват и тъй като имаме само едно гласуване, е, много ще се ядосат, ако установят, е, че сме гласували, когато пристигнат. Нали нямате нещо против да направим 5-минутна пауза? Започнахте ли да се отрямвате? Знам, че гласа ми звучи малко приспивателно днес след обяд. Ай, не се смейте много високо, тъй като не е много хубаво. Може ли да направим 5-минутна пауза с ваше позволение и след това ще гласуваме? Нямате нещо против. Пауза от 5 минути. Извинявайте, много неудобно за всички, но ще продължим.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 Um, Колеги, ако сте тук, за да гласувате, искате да си тръгнете, моля ви, не си тръгвайте, защото не е необходимо квалифицирано мнозинство. Ако сте дошли само за гласуването, останете в залата, тъй като не е необходимо квалифицирано мнозинство.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

Uh, uh, Колеги, моля ви да вземете местата си, за да преминем към гласуването. Искам най-напред да се извиня, че имаме само едно гласуване. Намерението ни беше да гласуваме повече документи, но беше отложено едно от гласуванията за понеделник. Това е извън наш контрол, така че искам да ви се извиня. Ще гласуваме само по едно досие. Благодаря ви, че сте тук. Ще гласуваме този доклад, тъй като на 30 януари трябва да направим изявление в пленарна зала. За това трябва да гласуваме. Благодаря ви, че отделихте време за това. Нека да преминем към гласуването, за да можете да се тръгнете, когато желаете. Необходимо ни е квалифицирано мнозинство. Имайте го предвид при окончателното гласуване. Да започнем ли а, с гласуването или първо процедурния въпрос да чуем? Процедурен въпрос. Не, ще гласуваме. Да, първо трябва да гласуваме. Start the vote and then she presents the oral amendment. Yeah, then start the vote. Okay, so I'm starting. И така, нека да го преминем към гласуването. Моля ви за търпение, няма да е лесно. Мелна, имате процедурен въпрос. Имате предложение за устно изменение. Благодаря, господин председател. Радваме се, че можем да гласуваме днес. Не се притеснявайте за това. Устно изменение за ситуацията в Йемен. Това е най-лошата хуманитарна криза в света. Ние заехме позиция в пленарна зала, но продължава търговията с оръжие с Саудитска Арабия. Няма никакви а, възможности хората да бъдат а, защитени. Затова толкова важно е да изискваме действия за хората от Йемен. Ние искаме комисията да излезе с предложение за хуманитарна виза. Не може да се чака повече. Благодаря, Мелан. Благодаря и за това, което каза. Аз съм съгласен с това, което каза. Що се отнася до самото устно изменение, Въпросът е дали той има отношение към съдържанието на този конкретен доклад. Според мен той не се вписва в този доклад. И затова искам да попитам, има ли някакви възражения срещу устното изменение от ваша страна? Има ли четири възражения? Бихте ли дали сигнал? Трябва да са повече от четири. Да, аз приемам по същество това, което каза, но има повече от 4 възражения, така че няма да се гласува това устно изменение. И така, преминаваме към гласуването. 11 изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Не, то е от, из, отменено. Трето изменение. Моля, гласувайте. Трето изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Девето изменение е оттеглено. Десето изменение. Моля, гласувайте. Не знам защо толкова съм бавен и изнервен днес. Прекратете гласуването. Може би, защото съм британец, ще кажете. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така, окончателно гласуване, поименно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се 53 гласа за, няма никой против, нито един въздържал се. Благодаря ви за подкрепата. Необходимо е да гласуваме също мандат. Тук не е необходимо квалифицирано мнозинство. Моля ви, гласувайте. Силви постави обратно картата си за гласуване. Иначе няма да се върна в Европейския съюз. Нито пък Дан. Да, аз съм от левицата, да. Прекратете гласуването. Приема се 50 за, 2 против, няма въздържали се. Благодаря ви за проявеното търпение, колеги. Сега можем да а, пристъпим към разглеждане в пленарна зала.

So, um, could... Колеги, можем да започнем разглеждането на точка 10. Господин Дионг, извинявам се. Започваме по тази точка. Въпреки, че има много хора, които си говорят помежду си в залата, моля ви за тишина в залата. Моля ви да водите ако вашите разговори извън залата, ако желаете, за да можем да продължим по дневния ред. И така, проекта за регламент за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021-2027 година, известен като програмата Перикъл 4. Става дума за продължаване на програмата. Това досе е част от рамката по МФРМ. Докладчик е господин Де Йонг. Той представи проекто доклада си, може би си спомнете, на 7 януари. И днес внесените изменения ще бъдат разгледани. Внесени са около 38 изменения. Гласуването е предвидено за 4 февруари. И така ще дам думата на докладчика Денис Де Йонг. Благодаря, Клод. Става дума за ограничен брой на изменения. Както вече каза, това е по-малка програма. Нейната цел се приветства от всички докладчици в сянка, както и от самия докладчик. Никой не иска да подкопае доверието в економиката на Европейския съюз, допускайки в обращения фалшиви парични знаци. Колкото повече работя по тази тема, толкова повече се убеждавам, че ни е необходима допълнителна програма, освен тази, свързана с правосъдието. В единия пазар имаме програма за единия пазар, а не отделни малки програми но аз не засягам тази тема в доклада. Ние работим на базата, че това е отделна програма. Основните идеи, които бяха извлечени от внесените изменения, е, е, че трябва да се включат и трети страни, където се използва еврото или където има информация, че има дейности по фалшифицирането на еврото. Също се разглежда участието на Европол, както и ключовите показатели, които трябва да са измерими, управляеми лесно, без прекомерни административни и други разходи. Тази сутрин проведохме първото и единствено заседание с докладчиците в Сянка по тази програма. Това беше много конструктивно заседание. Набелязахме четири компромисни изменения, свързани с целите на програмата. както и от, относно основните показатели, успяхме да а, се обединим около някои показатели, които са показали своята полезност, а не да се разглежда и изобщо въпроса за фалшифицирането в Европейския съюз. Получих писмо по хоризонталния въпрос, свързан с делегираните актове. Това се отнася за всички програми. Това е, не е изменение внесено от никой, но тъй като ние искаме да сме в съзвучие с останалите програми, имаме постигнато компромитносно предложение, което предвижда работната програма да бъде приемана чрез делегиран акт, както се прави и по други програми. Надявам се, че ще можем да постигнем консенсус по предложения подход. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Това е изключително интересен въпрос, свързан с фалшифицирането на еврото. Господин Штеновски, аз искам да подкрепя предложението. Мисля, че колегата Дейон Йонг председателства изключително умело днесното заседание и аз се гордея, че съм част от екипа, който участва в това заседание, тъй като атмосферата беше много конструктивна, много приятна. Взаимодействието между групите беше много добро. Добре е да не се внасят прекалено много изменения по неща, които са доказали, че функционират добре. Постигнахме 3-4 компромиса и можем да ги подкрепим от страна на всички политически групи. Така че резултатът е добър. Радвам се, че между политическите групи нямаше неразбиране, неразбирателство. Докладчиците в сянка искахме заедно да постигнем компромиси което е важно за функционирането на програмата в бъдеще. Искам отново да поздравя Денис Де за отличната му работа и се радвам, че можах да допринеса за този документ. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Няма. Благодаря ти, Денис. Гласуването ще бъде на 4 февруари. Искаш ли да допълниш нещо? Не. Благодаря ти за работата. Екофин се занимават с тези въпроси. Диджи Холм, Представители на комисията има думата. В Диджи Екфин отговаря за, за тази програма Перикъл. Ние приветстваме подробната работа, свършена от докладчика и докладчиците в Сянка. Един ключов аспект, на който комисията иска да обърне внимание, е, че тази програма Перикъл е доста малка по своите мащаби. Има само едно, едно искане за внасене на предложения. Приемането на годишната програма ще създаде доста затруднения ако се приеме това да стане чрез делегиран акт, тъй като сроковете за такива актове са доста продължителни. Освен това ще има предхождаща консултация с Европейската Централна банка, с Европол и държавите членки, което също отнема време. Тоест, може да се окаже накрая, че ще имаме една годишна програма за дейността която може да бъде прията чак през пролета. Това създава проблеми, тъй като финансовия регламент посочва, че решенията по финансирането, които приемат по член 110, трябва да се приемат преди края на месец март. И на второ място, това ще създаде проблеми за бенефициентите, тъй като те ще имат само един срок което ще бъде през есента. Това ще подкопае според нас ефикасността на програмата. И на второ място, но не по значение, съгласно нашата правна служба, приемането на годишна програма, съгласно член 110 от регламента, създава специални правомощия за комисията за изпълнението на бюджета съгласно член 317 от договора, което не допуска а, делегиран акт. Това е мнението на правната ни служба. В а, член 4 е а, предвидена консултация, както и в съображение 8, но не виждаме добавена стойност от делегиран акт към момента, като се отчита спецификата на програмата, малкия бюджет и малкия наброй бенефициенти. Затова делегиран акт в този случай не считам, че е удачно решение. Благодаря ви. Да, само се шегувах, като казах, че сте екофин. Да, има разлики между Digi Home, Екфин, Начина по който вие представяте нещата е, е много интересно. И темата е изключително интересна. Благодаря на всички, които работеха по това досие. Сега ще направим кратка пауза, тъй като очакваме в 5 часа комисаря Юрова. Тя е на път. Благодаря на колегите, които бяха тук за разисквания. Моля нези, които сте тук, да останете в залата. Комисария Юрова ще бъде тук в 5 часа. Thank you.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 Uh, Извинявайте, колеги, комисарият закъснява. Всъщност не се извинявам, просто искам да ви кажа, че комисарията закъснява. Имаме ли повече информация? Комисарят е на път. Благодаря ви за търпението. I'm sorry, uh, I spoke now with commissioner. Току-що разговарях с комисаря поради проблеми с трафика. Тя закъснява. Сега тя е на входа на Европейския парламент. Благодаря, Томас, за допълнителната информация. Много е полезна. Like kind of sitcom, or... Някой трябва да направи а, видеофилм за заседанията на тази комисия за целите на ситуационна комедия и всички ще станете звезди. Благодаря за тази информация. Last but not least. So that was the commissioner on the mobile, because I just want to continue with the kind of thing that Thomas has done to give you. Продължавам с коментара на живо. Комисарят ще бъде тук след малко. Имаше известно недоразумение. Актуална информация. Um, И така, колеги, имаше известно недоразумение. Благодаря на всички за търпението. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук. И вместо да говорим за всичко, можем да започнем, тъй като всички са изморени в края на работния ден. И благодаря на всички е, за търпението. Благодаря, госпожо комисар. Знам, че имаше някои недоразумения за часа. Така, проведахме предварително заседание по темите. Искам да ви кажа за второто съвместно преразглеждане за е, щита за на личните данни, адекватната защита с Япония. Е, закона Клауд и електронните доказателства. Това са ключовите въпроси. Комисарят вече разговаря с нашата комисия през октомври. Тя посочи, че ще представи окончателния доклад пред нашата комисия. Искам да спомена също така, че имахме много срещи междувременно, за които съм много благодарен, в това число среща в Страсбург. Благодаря за тези разговори. Поехте ли си въздух, Вера? Доскоро грешно ви произнасях името за което се извинявам. Така, заповядайте е, за встъпителни думи. Благодаря, Клод, госпожи и господа депутати. Много съжалявам, че закъснях. Ние сме като машини, като ми кажат бъди там на време. А, и винаги съм на време, но в а, е, графика ми беше записано 5 и половина. Сега, Преминавам към темата. Обещах след приемането на прегледа е, на щита защита на личните данни да представя прегледа и докъде са стигнали нещата. И също така да ви предоставя актуална информация за защита на личните данни и други теми, разбира се, които подчертахте, аз съм готова да ги обсъдя с вас. Най-напред прегледа на щит защита на личните данни. Сигурно знаете, че въпросът за защита на личните данни става все по-актуален политически. Миналата седмица канцлера Мерк, японския министр-председател АБ и други в Давос говориха за глобални правила за защита на личните данни в това число изкуствен интелект и други нововведения. Аз мисля, че всички вие ще се съгласите, че има нужда от глобален дебат. Европа е в състояние не само да участва, но и да играе лидерска роля. Ние имаме съвременни, модерни правила и имаме възможността да определяме глобалните стандарти. Подхода ни трябва да вдъхновява, не да обезкуражава и да, по, и да даде възможност на хората да възстановят доверието си в цифровите технологии, вместо те да предизвикват от тях страх. Е, интересно ще ми бъде да чуя вашите идеи. Сега последните тенденции тук в е, Брюксел. Комисията докладва през октомври за втория преглед на защита, защита на личните данни. Ние събрахме информация от гражданското общество, частни фирми и обществени организации от страна на САЩ, независимите органи за защита на личните данни, играха важна роля в процеса на преразглеждане. Както и предишната година, ние играхме като един отбор. Разбира се, бяха изразени притеснения от Европейския парламент в резолюцията му от юли. В, цен... в центъра на тази резолюция е е постигането на резултати. Предприяти са мерки за даване на отговор на въпросите на Европейския съюз. Министерството на търговията на САЩ предприе мерки и предприете активен подход за реализация на и изпълнение на мрежата. Липсите, липсващите членове на надзорния съвет са назначени, съвета има кворум и до Докладът по президентската директива е публикуван. Доклада на комисията идентифицира 6 области, които предполагат конкретно внимание в бъдеще. Сред тях разследванията от страна на Федералната комисия за търговията, в това число по случая Facebook Cambridge Analytica, първото оплакване което беше внесено на, при омбудсмана. Радвам се, че съвместният ни натиск даде резултати при издигането на кандидатурата на омбудсмана. Гис Преч беше издигнат за заместник секретар в Държавния секретар и омбудсман по защита на личните данни. Това е сериозен тест – това беше сериозен тест за ангажираността на САЩ. Това е зад нас. Администрацията, в крайна сметка, пое ангажимент и го изпълни. По... Определихме като крайен срок края на февруари. Аз ще се срещна с господин Креч при следващото ми посещение във Вашингтон, защото искам да се запозная с него и да потвърдя лично пред него значението на тази част от дейността му за Европейския съюз. Като цяло доклада, стига до заключението, че защита на личните данни отговарят на изискванията за адекватност данните на европейците са защитени по-добре и много фирми продължават да разчитат на този щит за прехвърляне на данни. Е, без съмнение е, ще продължи наблюдението на рамката. Ние ще продължим да работим и е, във връзка с, с дебата в САЩ. Това може да помогне за създаване на силни хоризонтални права и ефективно изпълнение. Ние следим тенденциите в САЩ по този въпрос и спратихме писмен документ на публичните консултации. Разчитам на вас да продължите да работите с а, вашите а, партньори сега в Япония. А, решението за адекватност беше прието от комисията и влезе в сила на 23 януари заедно с съответното реципрочно решение на Япония. По този начин се създава най-голямото международно пространство за безопасен обмен на данни. Това съвпада с влизането е, в сила на споразумението за свободна търговия с Япония. Решението за адекватна защита гарантира пълно спазване на основните права и дава възможност да се е, разпространяват, е, да се разшири използването на принципите защита на данните. Това решение говори за факта, че споразумението за сближаване на политиката е първото решение след регламент за защита на, дрени, на данните, доказа на скептиците, че подхода, за който се борихме с много от вас, подходът според който потока на данните да е отделен от преговорите по търговското споразумение с отделници. Трябваше да попълним някои празнини в техния режим защита на личните данни. Япония прие така наречените допълнителни права, правила. Създадахме и структура за обработване на оплакванията от страна на европейските граждани. Искам да ви благодаря и за резолюцията по проекто решението след вашите коментари и доклада на съвета за защита на личните данни. Изяснихме с Япония различни въпроси и изменихме съответно проекто решението. Окончателното решение отразява тези решения, а именно по е, тясно наблюдение, е, яснота по обхвата, наблюдение на данните. Допълнителни пояснения също така бяха очертани, както са предвидени и санкции. По-подробни пояснения ще бъдат предоставени от комисията в обичайната форма. Много страни от Азия Латинска и Латинска Америка обсъждат или адаптират законодателството си за лични данни, като използват регламента за защита на личните данни като вдъхновение. Споразумението с Япония ще бъде допълнителен стимул за сближаване с нашите правила и да следват глобалните стандарти, които ние определихме. Предстои още много работа в Европейския съюз да се засили, за, за да се подсилят режимите защита на личните данни. Ние приехме насоки защита на личните данни в предизборния контекст, след, контекст, след случая Facebook Cambridge Analytica. По този начин ще се помогне на политическите партии да спазят новите правила. Установихме, че независимо от общите заплахи, властта в държавите членки не работят съвместно, нито пък обменят най-добра практика. Ето защо създадахме европейска предизборна мрежа и призоваваме държавите членки да включат службите за защита на личните данни да бъдат част от тази мрежа. Съвет, председателя на съвета за защита на личните данни участва на първата среща на представителите на мрежата. Среща се проведе на 21 януари. Също така потвърждавам, че в петък Корепер утвърди споразумението за изменение към устава на политическите партии. Въвеждат се определени санкции на определено ниво за нарушаване на правилата защитни, да, защит на личните данни. Разчитам а, това да, този нов инструмент да влезе бързо в сила. В пакета за избори ние повдигаме въпроса за прозрачността в рекламите и призоваваме държавите членки и компютърните платформи да сътрудничат. Чуждестранните субекти разпространяват дезинформация, намесват се в демократичните ни процеси и предизвикват допълнително объркване сред избирателите. Наш дълг е да направим така, че избирателите да взимат максимално свободно решенията си. Нашия подход е идеологически неутрален и напълно защитава свободата на словото, госпожи и господа депутати, за да гарантираме спазването на нашите правила. Прокурорите имат нужда от законодателство, което е в крак с технологичните новости. Ето защо комисията предложи пакета за електронни доказателства. Процедурата за взаимна помощ не е достатъчно бърза за, за епохата на цифровизация. Искам да кажа много ясно, че не подлежи на усъвършенстване за целите на електронни доказателства. Режима на електронните доказателства е много важен, но сроковете са твърде дълги. Ирландия е страна, в която се намират много доставчици на услуги, не е част. Радвам се, че госпожа Сипел отчита необходимостта от по-бърз достъп до електронни доказателства в документа. Разбирам, че много министри са а, повдигнали въпроси пред комисията и че парламента има нужда от време. Моите служби са на ваше разположение, за да ви помогнат да поясните и подобрите предложението. В наш интерес е да развиваме европейска рамка с най-добра защита, за да регулираме ежедневната реалност на контакти с доставчите на услуги. Неотложният характер на предложението се запазва. В момента няма ясна рамка и ето защо липсва правна сигурност за разследващите, фирмите и гражданите. Освен това има опасност за стълкновение на нормите. Фирмите могат да бъдат принудени да спазват правилата на една страна и заедно с това да нарушават законите на друга страна. Това е проблем за докладчиците за услуги, които работят и в Европа, и в САЩ. Това е опасността, свързана с закона Клауд, който е в сила от миналата година. Ако нашата обща цел е да гарантираме процедурните права и личните данни, това не може да стане чрез двустранни споразумения. Европейския съюз трябва да утвърди своите правомощия и за това възнамерявам да предложа мандат за цялостно споразумение ЕС САЩ за достъп до електронни доказателства, които след преговори да бъдат прияти от Европейския парламент. В това споразумение ще трябва да влиза допълнителни гаранции към тези, включени в пакета електронни доказателства – има нужда и от допълнителни гаранции към онези, които вече са приложими по силата на общото споразумение. То трябва да обхваща и целия Европейски съюз, така че всички граждани на Европейския съюз да имат едни и същи права. Искам да кажа, че ние не, не искаме да въведем закона Клауд в европейското законодателство начална, изходната ни позиция, европейския интерес. Сега още една важна област на нашата дейност е ефективната борба срещу прането на пари. В този контекст ще кажа няколко думи за доклада на комисията за схемите за инвестиции и гражданство. За първ път комисията изразява своята тревога за сигурността и борбата срещу прането на пари. Това е въпрос и проблем на европейско ниво, защото когато една държава продаж, продава своето гражданство, тя продава и европейско гражданство. И сега се създават а, златни врати към Европейския съюз за лица, които разполагат с пари. Независимо от законите за гражданство и независимо от това, че те са национален приоритет, въпросът има европейско значение. В доклада се идентифицират рисковете за Европейския съюз, по-конкретно във връзка с сигурността, прането на пари, укриването на данъци и корупция. Не бива да има слаба връзка в веригата която да дава възможност на онези, които желаят да търсят най-благоприятните условия. Искаме повече гаранции, когато се предоставят паспорти срещу инвестиции и повече обмен на информация по е, лица, които получават паспорти и онези, които получават отказ има при националните власти имат прерогатив, но заедно с това трябва да е желязно правилото, че онези, които получават гражданство, трябва да имат а, истинска връзка с съответната страна. Надявам се, че докладът ще бъде предупредителен звънец към държавите членки. Миналата седмица се създаде експертна група. Тя ще идентифицира кое е необходимо, за да се разработи процес на надлежна проверка. Ще се определят критерии за проверки за сигурност, консултация между държавите членки и процеси за оценка на риска. Комисията ще продължи да следи съответствието на тези схеми с европейското законодателство и при необходимо ще предприема мерки. Това е само последния пример за нашите усилия да увеличим сигурността за гражданите и да затрудним престъпниците. Модернизирахме правилата за изпиране на пари и ги изпълняваме. Предлагаме да се е, засили финансовия назор от Европейския банков орган. Създадахме Европейска прокуратура и работата по създаването на Европейска прокуратура върви Комисията иска службата да заработи през 2020 година. Наложили сме временен административен директор, който отговаря за административните процеси. Ще осигурим ефективна прокуратура на време представих актуална информация и се радвам, че Либе се е, готви за избора на главен прокурор. Целта ни е това решение да бъде взето в рамките на този мандат. По борбата срещу изпирането на пари комисията засили е, изпълнението на законодателството, като изпрати уведомление за Германия и становище на 9 държави членки, за да поискате да, да транспонират законодателството за борба срещу паране на пари. Разчитам на положителен отговор. Благодаря ви за подкрепата от страна на парламента по обмена на информация между е, звената за финансова информация и правоохранителните органи. Това ще премахне значителна пречка пред ефективни действия накрая актуална информация за автономната оценка за високорискови трети страни, какъвто ангажимент поеха пред комисиите ПАНАТАКС 3. Комисията направи оценка на приоритетните страни в края на миналата година. Новият списък използва списъка на международната група като основа. Прави се автономна оценка, като се очитат строгите критерии на директивата за борба срещу изпирането на пари, в това число прозрачността за собствеността, ревизирания списък е в процес на консултация с експертната група на комисията и ще бъде прият през следващите дни. Ще приключа сега встъпителните си думи и очаквам вашите въпроси. Благодаря ви, госпожо комисар. Роберта Мецола има думата. Благодаря, Клод. Благодаря, госпожо комисар. Ти, вие споменахте за продажбата на гражданство, но има лоби, което се занимава с тези въпроси и това няма нищо общо с инвестициите. Аз винаги съм настоявала да има добронамерени инвестиции, но продажбата на визи не означава това. Както и да се представя, това е замяна на пари за справо да се пребивава в Европейския съюз. Има сериозни съображения, свързани с сигурността и корупцията. Не се изисква някаква тясна връзка с Европейския съюз. Тоест, вие давате пари и получавате европейско гражданство. Министър-председателя Моска пътува по света и казва, че паспортът е единственото доказателство за подкрепа на Европейската комисия. Има голяма разлика между визи и а, гражданство, защото гражданството не може да бъде отнемано. Вие получав плащате и след това вашите деца могат да се ползват от него за винаги. Ние считам, че трябва да се раздава по този начин гражданство. Трябва да има тесни, строги изисквания а не да се раздават а, такива а, а, визи, без да се гарантира връзката с Европейския съюз. Те твърд... Ние виждаме проява на а, висша форма на, на лицемерие след като се раздават такива също времено не се помага на една шепа хора, след които и деца. Разбирането на рисковете от прането на пари, корупцията и други са много важни, като се има предвид връзката с сигурността. Не могат да се продават паспорти но след като може да го стопирате, можете ли да кажете, че схемата, която се прилага от моята страна, няма подкрепата на Европейската комисия? Бергет Ципел. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук. Вие казахте нещо е, за щита, за защита на личните данни, така наречени privacy shield. Искам да спомена три неща, които вие също засегнахте в встъпителното си изказване. Първо, за омбудсмана. Действително, най-сетне има постоянен омбудсман. Това е добра новина. Що се отнася до доклада на EDPB, там се а, говори за правомощията на разузнавателните органи. във връзка с Европейската харта за основните права. Има също и правила за трансферите. Вие също ги споменахте. Но изглежда липса задължение организациите да представят договорите, които трябва да сключват с партньори от трети страни, за да направят оценка дали те гарантират нужната защита. Считате ли, че сегашните правила, свързани с тези трансфери, са в съответствие с правото на Съюза? И отново за Privacy Shield. FTC, вие споменахте, че е направен преглед, но че комисията не е получила допълнителна информация чрез него относно Facebook, Cambridge Analytica и че разследването продължава. И сега, след месеци, получили ли сте нова информация, допълнителна информация относно тези разследвания? Вие също говорихте за електронните доказателства. Няма да навлизаме в детайли, тъй като все още ще работим по следващият документ. Но основният проблем за мен и някои колеги тук е, че в Европейската заповед за разследване се говори за достъп до електронна информация с някои ограничения, с някои защитни механизми, но всички те сега са изчезнали от новото предложение. Ето защо, като се има предвид, че комисията може и да е готова да говори за споразумението с, по отношение на закона Клауд. Трябва да се направи така, че да не се допуска разводняване на защитните мерки в правоприлагането. Има много подробности, които все още трябва да бъдат видяни. Трябваше Натали Гризбек сега да е наред, но Ана трябва да се тръгне по-рано. Имаш ли нещо против тя да мине преди теб? Да, можеш ли да бъдеш кратка за златните визи, Ана? Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, аз споделям притесненията, изразени от Роберта Мецола. Аз ценя високо доклада. Мисля, че описанието на проблема е, е добро, но докладът сам по себе си е слаб, що се отнася до заключенията и препоръките и за предприятите действия. Шокирана съм, че няма препоръка за необходимостта държавите членки а, да извършват надлежни проверки върху хората, които са подложени на международни целеви санкции. Това е напълно неприемливо, когато имате система като в моята страна Португалия. Аз като евродепутат не съм допусната да проверя дали в списъците фигурират лица, които са под санкции. Дали вие искате ли тези списъци от Португалия? е, дали проверявате, че хора, които са подложени на санкции, фигурират в тези е, списъци, да не говорим за престъпници. Благодаря ти, Натали, за проявената любезност. Благодаря, Клод. Госпожо комисар, благодаря ви, че сте тук. Е, аз няма да съм тук, за да чуя отговора ми, но моят екип ще е тук. Две-три неща набързо. Заедно с Софи ние сме разделихме въпросите от името на нашата група. Вчера беше деня за защита на данните в Европейския съюз. Това е въпрос, който е важен за европейските граждани, както и за вас, за работата на нашата комисия. 8 месеца след като започна прилагането на общия регламент за защита на данните, има доста граждани, които все още не са запознати с този регламент. Европейския съюз играе ключова роля в това отношение. Трябва да продължим да обясняваме. Трябва да се набляга на защитата на основните права и свободи. Има внесени жалби в, към органите за защита на данните но няма чак толкова наложени санкции. Бихте ли направили свой анализ, госпожо комисар, на това положение, какви полуки може да се извлекат, дали функционира добре. И вторият ми бърз въпрос. Това е е доста стар въпрос. През юли 2008 година комисията прие предложение за директива на съвета за легалното третиране на хората на работното място без оглед на раса, пол, социална ориентация на лицата сега 11 е години по-късно, два мандата по-късно, съветът все още не е приял своята позиция. Ние сме свикнали на това, но това е доста изненадващо все пак и неприемливо. Съветът обяснява, че трябва да се постигне единодушие. Да, така е. Става дума за текст от е, такъв е, характер. Той трябва да е работещ все пак. Дали комисията, дали вие, госпожо комисар, смятате да направите нещо? Е, защото това също притеснява и води до неразбиране от страна на европейските граждани. Що се отнася до създаването на Европейската прокуратура и че всичко това е в ход, доста време беше необходимо, за да се стигне до тук, но това е изключително важен инструмент за борбата срещу трансграничната престъпност. След като изслушахме вчера, миналата седмица, румънското председателство, искам да запитам дали споделите тяхното виждане да се разширят компетенциите на Европейската прокуратура, като се включи и въпроса за борба срещу тероризма, защото това не е само ам, важен елемент, но също става дума и за трансгранично престъпление. Благодаря, господин Бони. Има думата Михайло. Най-напред искам да благодаря на вас, госпожо комисар, за доброто сътрудничество. Ние имахме много интересен дебат, проведохме първия триалог. Задачата не е много лесна, когато става дума за съвета, но мисля, че сътрудничеството ни е добро. Искам да подчертая, че постиженията в областта на Privacy Shield са доста съществени. Аз се спомням дискусията ни от преди една година. Много неща са направени от тогава насам. Благодаря ви за вашето участие. Също Департамента по търговията започна сертифицирането и организира проверки, за да се запознае на място с ситуацията. Мисля, че всичко това е много обещаващо. Кейт Крок беше назначен за омбудсман, но трябва да сме предпазливи и трябва да сме по-настоятелни. Сега сигурно ще трябва да изчакаме доста месеци преди да се вземе решение. Благодаря ви за работата ви по решението за адекватност. Искам да подкрепя и цяло Роберта Мацола. Съгласен съм, че трябва да имаме по-силни заключения, трябва да има прозрачност. Това е изискване на нашите граждани да се намери адекватно решение. И последният ми въпрос се отнася до електронните доказателства. Мисля, че трябва да започнем работа трябва да намерим нужните предпазни механизми, но също времено не трябва да допускаме да се правят опити за двустранни преговори. Благодаря ви. Благодаря, Микаел. Софи Интфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за въпросите, които засегнахте. Първо за Privacy Shield. Радваме се, че ще се намери на една и сетне постоянен омбудсман. Но ако видим кой е избран, вие споменахте, че той ще бъде а, под а, а, секретар, който се занимава с въпросите на търговията, и освен това има още 10 различни други функции. В такъв случай, колко независим ще бъде този човек и колко време ще му остава, за да върши сериозна работа. Той е бивш бизнесмен. Какви са квалификациите му, които го правят подходящ за тази длъжност. Аз лично не съм убедена. За електронните доказателства и за мандата за споразумение е с САЩ. Няма да ви отекчавам с моите виждания, но мисля, че това е много лоша идея. Това означава да се сложи край на съдебния преглед. Някои считат това за бюрократично. Хубавото на демокрацията е, че някои процедури а, са продължителни. Има основания за това. Диктатурите имат крас, къси срокове. Знаем го това. И така имам два въпроса към вас. Първо, ние трябва да видим какъв е мандата. Разбира се, комисията ще каже, не, не, това не може, става дума за стратегия. Не, не, става дума за стратегия. Мандатът не е стратегия. Това са вашите предложения към европейските граждани. Какво ще договаряте вие от името на гражданите и те имат право да знаят. Мандатът сам по себе си не е стратегия. Хората имат право да знаят е, какво ще договаряте от тяхно име. Второ, мисля, че е добре да получим осъвременена информация по Будапештенската конвенция защото очевидно зад е, затворени врати е, се разглежда въпроса за преразглеждане на директивата, е, за да се примакнат така наречените Млот. Мисля, че това е стъпка в погрешната посока. Относно златните визи, аз подкрепям Роберта и Ана. Искам да отида и малко по-далеч. Мисля, че трябва да има забрана за златни визи или златни паспорти. Не считам, че гражданството трябва да се продава в Европейския съюз. Да, вие имате по-умерено виждане по въпроса, че трябва да има повече прозрачност, но ние, това означава, че ние разтиламе червен килим пред престъпниците. Може ли някой да каже защо Руснак, е, аз винаги съм казвала, че не става дума за бабушка или тези, които пестят всяка рубла и които мечтаят за малтийско гражданство. Защо има няколко хиляди души отиват в Малта и искат гражданство, а в Нидерландия има само един случай защо считате, че хората отиват в Малта, а не в Нидерландия? Цялата схема е проблемна. Това е проблем на сигурността, това е проблем на правоприлагането. Европейската комисия винаги е била много строга в това отношение. Затова, моля ви, извлечете логичната полука, че не трябва да се предлага европейско гражданство е, за продан. Не можем да кажем не, ние просто можем да предложим нещо, ако му харесва на съвета или ако има правно основание. Не, предложете нещо, само защото вярвате в него. Това е нещо, което трябва да направим, да, да защитим върховенството на закона в Европейския съюз. Е, преди година и половина този парламент и съвета в качеството им на бюджетен орган приеха бюджет, е, който съдържа предложение за така наречения фонд е, за е, водене на дела, Litigation Fund. Аз от много време насам се опитвам да активизирам тази идея и този фонд да задейства. Излязоха предложения, но ако погледнем текста, там виждаме, че става дума за това да се дадат пари за НПО, за застъпничество, за информационни кампании. Не, бюджетните органи решиха и това, което комисията трябва да изпълни, е фонд за водене на дела, което да позволи на граждани на организации, сред които и НПО, да водят дела в, в съда. Зная, че вие сте дали своята подкрепа за това и аз очаквам окончателното предложение, което да бъде предложено от вашите служби и да се изпълни това, което е решено от бюджетните органи, не каквото е желанието на чиновниците в комисията. Вие говорихте за фалшивите новини, за чуждестранни фактори, които участват, влияят на изборите в Европейския съюз. Аз поделям вашите притеснения, госпожо комисар, но нека да не пренебрегваме факта, че доста глупости се предлагат и от европейски правителства. Унгарското правителство, например, през последните пет години те имаха пълната възможност да го направят и комисията не се вдигна пръста да направи нещо да се стопира всичко това. Същото се отнася и за партията на торите. Техните лъжи доведоха до Брекзит. Така че нека да говорим за чуждестранни фактори, да видим какви са проблемите вътре в Европейския съюз. И така, займете се с тези хора. Не гледайте само навън, бъдете по-смела. Не само вие лично, а комисар, комисията като цяло, Юнкер, Тимерманс и решете тези проблеми вътре в Европейския съюз. Да, аз оставих да говориш по-надълго, Софи. Благодаря. Едно от нещата, които вие споменахте, е мандата за преговорите с САЩ относно електронните доказателства – кога ще бъде изпратено това в парламента, госпожо комисар, за разглеждане, като се спазват правилата за квалифицирана информация. Имам предвид мандата за преговори за електронното доказателство. Има още желащи да се изкажат. Софи малко просрочи времето си, но не исках да се намесвам. Сега може би малко да ограничим времето за изказване на останалите, за да дам думата и след това на комисая Сурая. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Им, имам въпрос за директивата за Европейската заповед за защита. Аз бях докладчик за изпълнението на тази директива. Става дума за това, че никой не знае нищо за нея, така че е, срока за изпълнението беше 2015 година. От, от 180 000 заповеди за защита бяха издадени само 7 в Европа. Никой не, никой не е запознат с а, тази заповед. Предприяти ли са някакви мерки, а, за да стигне информацията до жертвите и също така неправителствените организации, които работят по този въпрос и също така е, да стигне информацията до властите, които работят по този въпрос. Другият ми въпрос е дали комисията е създала е, регистър е, за събиране на искания от държавите членки. Следи ли комисията изпълнението на тази директива? Започнала ли е процедури за нарушение срещу държави членки? и комисията извършвали наблюдение върху гражданското общество. Мога да продължавам, но нямаме време. Този инструмент трябва да се използва. Благодаря, Сурая, благодаря, че беше кратка, но включи много неща. Хуан Фернандо, господин Радев и господин Юрек. И след това приключваме. Обикновено знам, че вие говорите по същество. Хуан Фернандо. Да, мога да бъда кратък, госпожо комисара. Моят въпрос е свързан с щита защита на личните данни. Това започна с последния мандат на Европейския парламент. Аз бях там и помня, че предварително условие за предоговаряне след решението на съда беше готовността от страна на администрацията на Обама да се съобрази с въпросите, повдигнати от Европа, а именно това, което беше представено в писмен вид от комисията. Сега бих искал да попитам дали по време на периодичните ви анализи и оценки на изпълнението на щита защита на личните данни са се е, влушили тези предпоставки, на чиято основа беше постигнато споразумение с оглед на новата администрация в САЩ, което би обяснило отчасти неудовлетворението, проявено от депутати за е, омбудсмана, който ще бъде назначен от Съединените щати който ще гарантира изпълнението на щита защита на личните данни в САЩ. Благодаря. Ливия. Благодаря. Поздравления за вашият ангажимент към тези досията. Всичко това говори за трудната работа, която вършите. Ние обсъждаме всички тези въпроси и също така защитата, е, заповета за защита. Точно преди изборите всички е, гласоподаватели питат е, за безопасността на децата в интернет. Работата ви е много важна и има значение за гласоподавателите. Моята отговорност в тази комисия е досието за ромите, заедно с Урая и разработваме резолюция за пет, на пет партии за следващата пленарна сесия. Искам да ви попитам какво мислите за нашите надежди. Ние искаме да настояваме за повече резултати срещу средствата, които осигурява комисията. Това е за, рум, за румънското председателство. За, финско, за финландското председателство искаме повече внимание към въпросите на бедността. А за а, хърватското председателство искаме акцента да бъде е, върху а, бедността в Западните Балкани. При следващото разширяване ще се окаже, че ще има много шок за това, че гражданите са много по-бедни. Не смятате ли, че Смятате ли, че не сме реалисти? Смятате ли, че комисията ще може да предприеме бързи действия и ще могат да бъдат постигнати споразумения за партньорство по време на румънското председателство? Започната беше работа по много въпроси. И с оглед на това смятате ли, че има достатъчно време? Благодаря ви още един път и поздравления. Благодаря. Още двама колеги. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожа Юрова, бих искал да ви задам въпрос, свързан с Директивата за достъп до и обмен на финансова и друга информация за целите на борбата срещу изпирането на пари и други сериозни престъпления, на която съм докладчик. Както знаете, един от най-противоречивите аспекти на предложението е въвеждането на конкретни срокове за обмен на информация. Притесненията са различни, но значителна част от тях касаят международната практика. Няма установен международен стандарт за време, в рамките на което трябва да бъде обменена информацията между звената за финансово разузнаване. Затова бих искал да Ви попитам дали Европейската комисия предприема някакви мерки на международно ниво за създаването на такива стандарти за обмен на информация? Водят ли се преговори в рамките на FATF или групата Egmont за установяването на конкретни срокове, в които звената за финансово разузнаване трябва да обменят информация помежду си? Аз лично смятам, че въвеждането на такива международни стандарти биха били от полза за международното сътрудничество, имайки предвид, че престъпленията като изпиране на пари и финансиране на тероризъм не познават граници и имат международно измерение извън Европейския съюз. Какво прави Европейската комисия по този въпрос? Благодаря Ви за вниманието. И накрая господин Юрек. Благодаря. Аз вече, въпросът вече беше обсъден в пленарната сесия. Неколкократно всички държави членки на Европейския съюз бяха насърчени да подпишат Листанбулската конвенция, по-конкретно България. Държавите и парламентите не могат да приемат международно споразумение, което се което за е, Конституционния съд на България противоречи на Конституцията. Други страни са обект е, на натиска и представят се конституционни аргументи. Редица страни биват подлагани на натиск от е, комисията, чиято задача е да координира, координира а не да налага натиск комисията не спазва върховенството на закона, тя, тя не спазва младсинствата и няма солидарност към и нашите взаимоотношения. Ние сме в края на мандата. Нас, насърчавам ви, госпожо комисар, да предприемете мерки в тази област. Благодаря на всички за търпението. Госпожо комисар, имате думата, за да отговорите на въпросите. Благодаря. Всеки един от тях е, може да бъде тема на отделен дебат. Това са сериозни въпроси по сериозни теми. Ще започна с мандата за преговори с САЩ. И също така, е, това беше и въпрос на Софи Индвелт. Обедена съм, че няма да има забавяния при информирането на парламента за мандата. Ние ще продължим работа в съответствие с рамковото споразумение между Европейския парламент и комисията за това как да процедираме. Парламента ще бъде незабавно информиран за всички етапи на преговорите. Ще ви, държи, ще ви държим в течение, след като мандата бъде издаден. И ние ще се съобразим напълно с изискванията за, просрач, за прозрачност, както и споразумението с парламента. И разбира се, това ще въжи и за външната комуникация. Това е много важен елемент на нашата работа. Той има отношение към нашите граждани. Аз не искам, аз не съм привърженик на задколисните действия. Знаете какво имам предвид процедурата, която е предвидена за тези случаи. Сега щита за защита на личните данни. Честит рожден ден, госпожо Сипел. Това не е маркетинг, а най-искрени поздравления. Това е въпрос, по който трябва да продължим да работим. В началото получихме уверението американска страна, че ще създадат тази институция, че ще има лице, което ще ръководи звеното в, към кабинета на държавния секретар. И тази, това лице ще бъде функционално независимо от държавните служби за сигурност, а също така и от институцията, в която е създадено. Постигнахме споразумение за процедурата, която ще гарантира бързото, бързата обработка на оплакванията на европейски граждани и ще получаваме бързо отговор дали правата са били по някакъв начин нарушени. Кабинета на омбудсмана е получил едно оплакване. Възниква още един въпрос. Всъщност това е основният въпрос е за достатъчни правомощия на омбудсмана. За, сме, за мен малкия брой на оплакванията говори за това, че хората не знаят, че могат да внасят такова оплакване, не са наясно с това, че правата им са били нарушени. И може би в е, Европа трябва да информираме гражданите по-добре за съществуването на тази възможност опакванията им да бъдат обработени, че могат да използват тази възможност с пълно доверие. Сега за господин Креч. Дали той ще успее да си върши пълноценно работата? Надявам се. Той ще изпълнява различни функции. До сега е имало едно опакване. Надявам се, няма да бъде затрупан с оплаквания. Надяваме се той да си свърши работата изцяло, защото много е важно той да може да си свърши работата. Ние чакаме с нетърпение. Той ще трябва да премине през контрола на Сената. Сега въпроса на госпожа Сипа от нашето решение изяснява и двата въпроса. прехвърлянето, това съгласие винаги е необходимо, дори и тогава, когато има друг инструмент за трансфер, така както е в случая на Япония. Ако бъде отказано съгласие, не се допуска по-нататъчно прехвърляне. Той всеки път има нужда от съгласие, дори в случаи, в които и Япония има споразумение за адекватна защита с трета страна. Това не е достатъчно за нас. Така че в системата сме включили задължително съгласие за тези случаи. За разследванията те се, те продължават редовно ми задават въпроси за Кембридж аналитика. Доколкото знам, фирмата вече не съществува. Участието и в защита на личните данни беше прекратено и е, Фейсбук все още се разследва. Един от факторите, които се разглеждат са сроковете – е, в, е, според това, което знаем, това беше по споразумението защита на личните данни, беше нарушен закона на САЩ от 2011 година. Според сегашното законодателство, участието на Фейсбук по щита защита на личните данни не би трябвало а, е, да бъде повлияно. Фейсбук знаят, че ние искаме и да разберем истината, тъй като а, това, което се случи, повлия и има въздействие върху милиони европейци. Пак по въпросите на личните данни, а господин Бони не е тук. Съгласна съм САЩ трябва да положи допълнителни усилия. Също въжи за въпроса на господин Лобес Агилар. Промяната в американската администрация е причината, поради която аз се притесних, защото беше трудно и по времето на Обама да се договорят строги правила и беше трудно да се договори начин така, че те активно да защитават личните данни на американска територия. И имаше тенденция да се подценяват въпросите на личните данни и системата за гарантиране на защита на данните. Това съответстваше до голяма степен на подхода към защитата на личните данни. Знаете, че в Америка те не държат в толкова голяма степен на защита на личните данни, но времената се менят. И мисля, че Кембридж аналитика доведе до обществен дебат и до реакция в Конгреса по всяка вероятност съвсем скоро ще станем свидетели на закон, който да е подобен на регламент защита на личните данни. Ние ще бъдем удовлетворени при две условия. Ако САЩ са наш съюзник по регламент защита на личните данни, ние настоявахме пред американците да приемат федерален закон, който да е еквивалентен на нашия регламент. Това е нашата цел и за това е, ние изпратихме своите коментари, когато те провеждаха е, консултация. Също така бихме искали да знаем как имат как се обработват данните. Нямаме достъп до тази информация. Ние разчитаме на това, което те ни казват. Ние нямаме достъп до тази информация на европейска територия. Ясно е, че няма достъп до такава информация в САЩ. Ето защо функцията на омбудсмана е от ключово значение. Затова разчитаме на новата на, на тази нова служба. Това е лицето, което ще има достъп до нас информация, от която ние имаме нужда. Това е сложна система, но ние сме изразходвали, ние сме изчерпили всички възможности. На господин Бони, на господин Агилар, Европейския съюз трябва да направи повече. Ние искаме да има по-активен подход. Те са разработили нова процедура, имат технология за да направят оценка на оценка на компаниите, използвайки правя си шилд. Ние сега разчитаме на американците да се свършат работата но ние следим какво става. След една година ще можем да излезем с откровен доклад за това как действа щита за защита на данните. Но при администрацията на Трамп всичко това не се осъществи. Когато започнахме работата по втория годишен преглед, имаше много силна делегация тук в Брюксел от САЩ. Министъра на търговията беше в нея, също изпълняващият длъжността омбудсман. Ние сме удовлетворени от техния подход. Имаше също доста изказвания, свързани с продажбата на гражданство на Европейския съюз. Извинете, искам само да кажа, че скоро трябва да приключи превода и ще продължим само на английски език. I will have to continue in English. Well, no, we will have I to would like to. No, no, you are да, вие всъщност си го говорите на английски, но просто искам да кажа, че превода приключва Да, аз вече пет години зле произнасям името ви. Госпожо комисар, бихте ли отговорили на всички въпроси? Има и възможност да дадете писмен отговор. Разбира се, Роберта иска да получи отговор. Може би тези, които са в залата, да получат отговори. Гражданството беше сериозно притеснение от госпожа Мацоло. Гражданството е, е в прерогативите на държавите членки но ние не одобряваме тази система. Има три държави, които продават гражданство. Това е странно само по себе си, защото те продават нещо, което те нямат. Защото те не продават собственото си гражданство, а продават гражданство в Европейския съюз. Преводът приключва